Уважаеми колеги, предлагам да започнем първа точка – приемане на дневния ред. Няма поставили бележки. Считаме, че дневния ред е прият. Няма съобщение на председателя. Преминаваме към четвърта точка – изменение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 Искам сега да дам думата на докладчика. Искам да благодаря на всички, които направиха предложения. Аз ги отчетох в становището. След десетилетия на напрежение, политическият климат между Тайван и Народна република Китай е много добър. Това се показва от възстановяването на преките полети между двете страни и подписването на рамково споразумение за економическо сътрудничество. Отношенията между Тайван и Европейския съюз също следват много положителна тенденция. Имаме също значителен академичен обмен, обмен в търговската сфера. Тайван е на същото ниво, като другите ОСР страни от региона. Освен това, дохода на глава на населението също е, е съпоставим с този на страните от ОСР от региона на 30 000 долара годишно. Комисията предлага да се освободят от визи притежателите на танванийски паспорти. Аз подкрепям това предложение. По-настоящем всички държави от Европейския съюз, с изключение на България, Кипър и Румъния, както и страни, които не членуват в Европейския съюз, но са в Шенгенската зона, се ползват от безвизов режим за пътувания в Тайван. Освен това, Великобритания и Ирландия също са предоставили безвизов режим за притежатели на тайвански паспорти. Ние очакваме останалите страни от Европейския съюз да получат освобождаване от визовия режим преди влизането на това изменение в сила. Освен това, предлагаме, предложението включва освобождаване от виза на гражданите на северните Мариански острови. Искам да се прибави едно изречение в трети параграф, а именно Европейският парламент продължава да насърчава участието на Тайван в международни организации. Това трябва да се добави към аргументацията, включена в становището. Трябва също да напомним, че Европейския съюз и държавите членки се придържат към политиката за единен Китай и не признават Китай, Тайван като суверена държава. Освен това, консулските и други режими в частното право не трябва да са в ущърп на международното частно право. Благодаря за вниманието. Председателят, благодаря Вие бяхте толкова убедителен, че всъщност никой не направи предложения за никакви изменения. Днес ще гласуваме след обед вашето становище. Има ли някакви бележки? Няма. Тогава преминаваме към следващата точка. За съжаление не виждам докладчика по становище в залата. Де Оркита. Аз съм докладчик в Сянка по изискванията за визи за граждани на Тайван. Ако ми позволите да кажа няколко думи. Искам да допълня това, което каза нашия колега че китайските власти до сега не са направили никакви възражения. За това предложение не могат да се очакват някакви дипломатически осложнения. Ние очакваме също визите, които все още се изискват за граждани на Румъния, България и Кипър, да се реши този въпрос в най-скоро време и то преди ние да вземем нашето решение. Благодаря. Председателят, благодаря. Налага се да направим кратка пауза, за да дадем възможност на докладчика по становище за следващата точка да пристигне. Така че за няколко минути прекъсваме. Ще имаме 10-минутна пауза. Мисля, че това ще е достатъчно, за да открием госпожа Оркита. Bene, колеги, riprendiamo i lavori. Siamo al punto C. Уважаеми колеги, преминаваме към пета точка от дневния ред междуинституционално споразумение относно сътрудничеството по бюджетните въпроси. След влизането в сила на Лисабонския договор се налага да променим междуинституционалното споразумение от 2006 по бюджетната дисциплина. То е свързано с разпоредби за общата политика за сигурност и отбрана, както и външната политика на Европейския съюз. За това подновяването на това споразумение е от особена важност за нашата комисия. Новия текст, който беше представен от комисията, остава почти непроменено разпоредбите за общата външна политика и политика на сигурност. Докладчика по становище, госпожа Мюнис, разгледа текста на Европейската комисия и предложи редица изменения като се отчитат прерогативите на Европейския парламент в тази област. Искам да дам думата сега на докладчика. Да, благодаря. Има много предвидени нови процедури, които обхващат всички институции, включително и парламента, политиката за външни работи и защита на първо място. Затова е необходимо уточняване на бюджетните мерки, понятието за дисциплина на първо място. Последните текстове са от 2006 година и сега се предлагат някои технически изменения. В моето становище са предложени няколко видоизменения на текста, за да може наистина да се пригоди между институционалното споразумение не само към текста на Лисабонския договор, а към неговия дух изцяло. Това становище предвижда но няколко изменения, няколко конкретни изменения към представени от комисията текст. Какво целим с тези изменения, които предлагам на вниманието на нашата комисия АФЕТ? Целя всъщност повече прозрачност, повече информация и обмен с парламента. Необходимо е с това да отговорим на изменените политически равновесия на разменените, изменените политически роли след влизането в действие на Лисабонския договор, особено в областта на вашите отношения и защита и отбраната. В областта на тази обща политика Европейският парламент трябва да изрази мнение предварително – след което да се пристъпи към обсъждане и приемане на съответните бюджетни редове. Моето становище цели да подобри и ефективността на консултативните съвещания, които се провеждат между парламента и нашата комисия и съвета. Предлагаме това да бъдат пет годишни събрания, пет годишни срещи, ако разбира се има някакви извънредни събития, които да имат съответен бюджетен отзвук, частотата ще се увеличи. По въпроса сега за личния състав, той също ни занимава и смятаме, че парламента трябва да се произнесе и по въпроса за тяхното финансиране на държавните служители на бъдещата Агенция за външно действие. Становището ми цели да създаде един нов контекст, що се отнася до прозрачността при бюджетното управление на тази външна политика и политика за отбрана. Освен това, би трябвало, освен това, да разполагаме във всеки един момент с информация за това как се финансират бързи, спешни и извънредни мерки в областта на общата външна политика и политиката за сигурност. Аудиторските, експертните проверки в този смисъл ще бъдат главният инструмент, който ще ползваме. И така, в това накратко се изразяват моите встъпителни думи относно това какво цели моето становище, защото всъщност целта е парламента и Комисията по външни отношения да заемат мястото, което е предвидено за тях в Лисабонския договор по отношение на финансирането и бюджетирането на общата външна политика и политиката за сигурност. Надявам се, че ще стигнем до консенсус, когато започнем обсъждане с представители на различните политически групи. Благодаря ви. Е, колега Муни. Благодаря. Срока за внасяне на предложения за изменение е 7 октомври. Гласуването в комисията ще бъде на 26 октомври, а гласуването в пленарна зала ще бъде предвидено за месец ноември. Госпожа Люзинг има думата. Благодаря, госпожа Мюнес, за вашето становище. Ще бъда съвсем кратка. Нашата група и аз лично приветстваме предложените от вас изменения към междуинституционалното споразумение относно подобряване на прозрачността и бюджетния контрол с участието на Европейския парламент. Но има някои съществени проблеми в други области. В частност, финансирането за външнополитически мерки. Тук нашата група има по-различно мнение. Ние настояваме, че Европейския съюз трябва да насърчава свободата, правовата държава, но не чрез използването на военна и гражданско-военна сила по света. Европейския съюз не трябва да засилва бедността в други части на света чрез политическите мерки, които предприема. Виждаме в сегашната външна политика, че няма особено подобрение относно легитимирането на военните действия. Парламента трябва да бъде информиран за европейския, за това, което се случва, но това не трябва да означава непременно подкрепа за подобни действия. Мисля, че трябва да следваме гражданско ориентирана външна политика. Има ли други желаящи да се изкажат, пита председателят. Госпожа Нейц. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за изготвеното проекто становище. Е, искам е, да попитам за пояснение следното. Виждам в е, изменение номер 5, че има една втора част. Има предложение за заличаването на тази втора част. Но втората част на това изменение съдържа предложение – да има отделно поделение в рамките на общата външна политика и на политическо и политика на сигурност. И не мога да разбера защо се предлага заличаването на този текст. Искам да получа разяснение от докладчика по становище. Защо се предлага такова заличаване? Нещо, което е валидно за всички и което искам да подчертая тук е, че в това становище Европейският парламент иска да бъде включен в процеса на подготовка при оценката, при наблюдението на всички мерки, които се предприемат в рамките на ОВППС когато върховният представител пое а, своите функции, тя пое ангажимент да включи ръководителите на делегации от Европейския парламент и обеща, че те ще имат редовен контакт с върховния представител и че тя ще се яви пред тях преди да поеме функциите си. Действително беше организирано изслушване. Но само седем депутати присъстваха тогава. Виждаме подобно нещо да се случва непрекъснато. Миналата седмица, например, имаше заседание на между парламентарната група от Комисията по сигурността и отбраната както и с участието на други комисии. И беше наистина неприятно да видим колко слабо беше представен Европейския парламент. Така че ние тук правим големи изявления, искаме да бъдваме, бъдем включени, но все пак трябва да присъстваме в по-широк състав особено когато се обсъждат въпроси, по които настояваме да имаме участие. Това въжи за присъствието на членовете на тази комисия, както и на други комисии в парламента. Благодаря, госпожа Нейц. Това беше последната бележка от залата. Искам сега да дам думата отново на госпожа Мюнес за отговор. Но първо да попитам дали все още има някой, който иска да вземе думата. Няма. С съгласието на докладчика по становища давам думата на Гари Милър от Европейската комисия. Благодаря. Комисията приветства проекто становище на госпожа Муниес. Комисията е готова да води дискусии с парламента по въпроса как да се подобри частта от споразумението, което каса обща външна политика, политика на сигурност, да се съобразим с желанията на парламента. Комисията не е единствената страна по процеса. Междуинституционалното споразумение касае съвета, комисията и парламента, така че много от въпросите, повдигнати в проекта становището, ще трябва да бъдат разгледани в контекста на преговорите по споразумението с всички тези страни. Сега положението е различно както споменаха и колегите. Има дипломатическа служба, е, която ще подпомага дейността на върховния представител. Становището подпомага тази дискусия, която визирах. Що се отнася до върховния представител, както знаете, тя представя обстойна декларация за политическата отговорност, която е публикувана в официалния вестник и е приложена към решението на съвета за създаването на дипломатическата служба. В тази декларация госпожа Анстън поема редица сериозни ангажименти по линия на общата външна политика и политика на сигурност. Искам да обърна внимание на точка 1, 8 и 10 от декларацията, които са особено важни – Върховният представител ще играе важна роля в дискусиите на новото междуинституционално споразумение. Тя се стреми към по-голяма прозрачност. Но очевидно е, че детайлите ще трябва да се доразработят в контекста на преговорите, които те първо предстоят. Комисията може да вземе отношение по някои от измененията, свързани с бюджетни въпроси, Пето изменение, с него се предлага промяна на бюджетната структура. Това е специализиран технически въпрос. Разходите по общата външна политика са обект на една глава в бюджета, към която има редица подсекции. С това изменение ще се залечи цялата тази структура на подсекции и няма да има никаква стабилност на бюджетната структура от година на година. Всека година ще трябва да договаряме отново бюджетната структура. Ние предпочитаме да имаме стабилна бюджетна структура за по-голяма прозрачност и отчетност. И що се отнася до бюджетната процедура, както знаете, комисията по бюджета гласува за запазването на съществуващата бюджетна структура, само че да има нови три бюджетни пера за най-големите мисии по обща външна политика, политика на сигурност. Това ще повиши прозрачността и наистина ще е в унисон с ангажиментите поети от върховния представител в декларацията, която визирах. Декларацията за политическата отговорност. Тя каза, че наистина можем да потърсим начин за повишаване на прозрачността за най-големите мисии по линия на общата външна политика. И питам се, дори това изменение е в унисон с това, което се прави по отношение на бюджетната процедура. Ако се приеме подобно изменение, ще бъде проблем за нас. Другите изменения по бюджетния въпрос са доста технически и могат да представя бележките ни директно на докладчика. Както знаех, комисията и върховният представител са готови да работят за по-голяма прозрачност и да участват в преговорите, които предстоят за ново споразумение. Благодаря. Благодаря. Отговор на докладчицата. Благодаря ви, господин председател. Да, изменение номер 5. Какво целя с него? Да не се ограничава или поне да се опита да не се ограничава път правомощията на парламента по отношението на общата мъжна политика и политиката за сигурност. Именно тук, в а, този раздел номер 4, са застъпени най-широко принципите на гъвкавост, защото са предвидени извънредните събития, по които е възможно да се освобождават отделни финансови средства. Този раздел е единственият, който изисква стриктно прилагане на принципа за стабилност. Например, ако вземем, ако вземем бюджета на общата сълскостопанска политика – там няма ограничения, когато става дума за добивите, ориз, жито и прочие. Защо тогава искаме да налагаме такива ограничения в областта на външната политика? От разходите, по които се изисква решение на парламента, се оказва, че няма възможност за гъвкаво прилагане. Така че именно сега виждаме от откриваща ни се за първи път възможност да наложим нашето мнение. И това със сигурност ще ни даде след това дивиденти по отношение на прозрачността и широкото участие на парламента в бюджетирането по принцип бюджетирането по принцип и в участието на депутатите в съответните срещи и заседания, свиквани от върховната представителка. Така или иначе, нуждаем се обаче от една теоретична постановка, от една теоретична концепция по отношение на ефективността и гъвкавостта. Това е моята цел. Не да заличава правомощия на парламента, а да налага едно по-гъвково прилагане на последните. Целя, значи, да установя диалог с останалите институции в областта на бюджетирането. Не възнамерявам да определям съдържанието на външната политика и политиката по сигурност. Просто защитавам позицията и участието на парламента в неговото финансиране. Дали нещо ще бъде смятано за военно действие или не, не е в нашите правомощия, не е и цел на предлаганите от мен изменения. Благодаря ви. Grazie. Non c'è altro, allora passiamo al punto 6, l'argomento... Така, благодаря. Ако няма други коментари, минаваме към шеста точка – от дневния ред, а именно изграждане и капацитет, капацитет на Европейския съюз за бързо реагиране. Това също е свързано, както сами забелязвате, с общата външна политика и политиката за сигурност. Не, няма един само хуманитарен прочит. Затова Европейският парламент реши да започне работа по ново становище, като нашата комисия желае да обвърже това становище с член 50 от правилника. Госпожа Вебер е докладчица. Дава ми думата. Chair, um... Благодаря ви, господин председателю. Както вие съм посочихте, докладът по Докладът бе обсъден в Комисията по развитие вчера след обед. Комисията по външни работи реши да представи становище по него. Трябва да спомена, че в Комисията 9 става въпрос за доклад по собствена инициатива. Комисията ще представи съобщение за създаването на капацитет за бързо реагиране преди края на годината. Ето защо доклада на комисията ДВ и това становище трябва да се разглеждат като част от едно по-общо цяло. От гледна точка на комисията по външни работи, в моето становище исках да подчертая няколко неща, които според мен са по-относими към работата на комисията. Първата важна стъпка от подхода на Комисията по външни работи е участието на върховния представител в съгласуването на операции на Европейския съюз в трети държави и региони. В това отношение трябва да подчертая, че методите на работа и структурата, определени от дипломатическата служба, ще играят важна, важна роля. В становището се подчертава необходимостта да се търси взаимодействие, връзка с други европейски инструменти, като тези по линия на общата политика за отбрана и сигурност. Това касае тези, които вече съществуват по места и тези, които ще бъдат е, разкривани след е, бедствие. Наистина е много важно да се осигури ефикасност. Тя е залог за успешни мисии при кризи. Това придобива още по-голямо значение с оглед економическото положение, в което се намира самият Европейски съюз. Ние трябва да оползотворяваме по-добре нашите ресурси, с които разполагаме. Съюзът и държавите членки трябва внимателно да използват ресурсите. Относно военните аспекти, дали те трябва да се използват при криза, в становище се казва, че на тях трябва да се гледа като на последна мярка. в съответствие с Европейския консенсус за хуманитарната помощ. При все това, трябва да отчитаме спецификата на всяка конкретна криза, в зависимост и от конкретното положение в дадена държава или регион, може да се наложи да се използват и военни средства за осигуряване на стабилизация. В моето становище се подчертава и по координиращата функция на ООН, която определено не може да бъде пренебрегвана в контекста на глобалната реакция при кризи. Трябва да обърне внимание на всички международни фактори, които участват по места при подобни кризи. Относно искането на нашата комисия за съвместен доклад с комисията ДЕВЕ, не разбрах какъв бе точно отговора на председателя по този въпрос. Ако обичате отново да кажете. Благодаря. lei mi chiede se riguardo all'associazione con la, all'associazione Питате ме за нашето участие при изготвянето на доклада с комисията 9, съгласно член 50. Значи ние поискахме да се приложи член 50, за да можем съвместно да изготвим този доклад с комисията по развитие. Имаме ли отговор от комисията Деве на тази наша молба? Не, все още не сме получили отговор на нашата молба. Предполагам, че ще получим такъв отговор в Страсбург. Гала. Да, благодаря. Благодаря на докладчиците и на докладчиците в сянка, някои от които не присъстват в момента, така че аз ще говоря от тяхно име на английски. Първо искам да благодаря на колегата Вебер. Становището е много добра основа за нашата работа. Доклада на комисията ДЕВЕ с право обръща внимание на гражданската закрила и хуманитарната помощ, които са основни аспекти на бързото реагиране при кризи. Не трябва да забравяме и за другите средства, с които разполага Европейския съюз за бързо реагиране, като тук се включват при необходимости военните средства – като си има преди цялото многообразие от е, инструменти, трябва да се осигури добра координация. Много важно е заместник и върховният представител на комисията да изиграе тази функция, за да гарантира добро гражданско-военно сътрудничество и цялостен подход при бързото реагиране на кризи. Този аспект е добре отразен в становището на госпожа Вебер. Ние искаме да отидем даже една крачка по-напред тъй като госпожа Аштън е точно човека, който трябва да координира реакцията на Европейския съюз при кризи. Тя трябва да получи постоянен мандат, правомощи, които да я позволяват тя да активира реагирането при кризи, за да може да се осигури бързо начало на дейностите, да не трябва винаги да се допитва до съвета. Що се отнася до военните средства, Имаме и граждански средства, които понякога може да се окаже, че не са достатъчни и тогава трябва да прибегнем към средства по линия на общата политика по отбрана. Както е по член 41 от договора, след като се даде съответния фонд, Върховният представител ще има повече отговорности за предприемането на действия в тази област. Но има и други възможности, които могат да се използват командването за въздушния транспорт в Айнховен, например. Ние ще се сътрудничим с госпожа Вебер и с е, ЕНП и ще внесем изменения. И една по-обща бележка. Накрая, в доклада на комисията ДЕВЕ се обръща акцент на реагирането при кризи извън Европейския съюз. Интересно би било в даден момент да разгледаме как стоят нещата и в самия Европейски съюз, като си има предвид и клаузата за солидарност е, в Лисабонския договор. Благодаря. Коноцато за второ изказване. Най-напред искам да благодаря на докладчика за изготвеното становище. Мисля, че това е стъпка във вярната посока. Що се отнася до същността на въпроса, мисля, че всички сме съгласни, че трябва да се разработи един цялостен активен подход за реагиране при кризи. Това е предизвикателство, което трябва да поемем. Има няколко възможности. На първо място да се подобри синергията между гражданските и военни способности. И това е предвидено в текста, който обсъждаме днес. На следващо място да се подобри предсказуемостта, а по този начин е резултатността на действията от Европейския съюз чрез неговия механизъм. Да се предприемат мерки за създаване на сили за реагиране, гражданско-военни сили. Това също е предвидено в текста Нещо, което липсва от дискусията ни е, е прилагането на член 140 или не е 5 от Лисабонския договор за създаването на доброволен хуманитарен корпус на Европейския съюз. Искам да прочета разпоредбата е, именно член 140 или не е 5. Там е посочено следното за да се създаде рамка за общо участие на младите европейци към хуманитарните операции на Европейския съюз, трябва да се създаде Европейски хуманитарен корпус за помагане в съответствие с редовната законодателна процедура, които да определят начина на действие на корпуса. Уважаеми колеги, считам, че това е важна разпоредба на Лисабонския договор, който може и трябва да бъде включен в текста, който обсъждаме днес. Следва да дадем на европейските граждани, най-вече на младежите, рамка за активно участие в проекти, свързани с хуманитарната помощ, гражданската защита и реагиране при спешни ситуации, както и при промени в климата. Необходимо е да се предвидят също мерки за обучение. Можем да използваме опита на ООН в това отношение. И в заключение, бих искал да кажа, че всичко това може да се гарантира чрез създаването на доброволен европейски хуманитарен корпус за подпомагане, както е предвидено в договора. И това би било и лесно, и уместно да бъде включен в текста на това становище. Благодаря. Госпожа Лозенк има думата. Благодаря ви. Аз също съм докладчик в Сянга, Сянка от името на ГУЕ LGL и искам да подчертая, че не можем да дадем съгласието се за становището в сегашната му форма. Става дума за връзката между гражданските и военни инструменти, както е посочено в текста. На следващо място положителната роля на общата политика за сигурност и отбрана е нещо, с което ние не можем да се съгласим. Ние не сме съгласни да се обвързват гражданските и военни структури. Липсва прозрачност, има дефицит, демократичен дефицит в външните действия на Съюза. Бих искала също да спомена, и корпуса за участие на военните при решаването на кризи, използването на военните в кризисни ситуации. Дори ако гражданската защита не разполага с нужните ресурси, за да може да реагира по адекватен начин на кризисни ситуации, дори това да е така, липсата на политическа воля не е нещо, което трябва да се приема за естествено. Използването на военните бюджети от държавите членки за справяне с кризисни ситуации ми се струва нещо абсурдно като аргумент. Самата идея за демилитаризация е нещо, което Европейския съюз не може да си позволи. Ние считаме, че военните не трябва да участват в случай на бедствия. Искам да засегна един въпрос, който е посочен в точка трета. Ние отхвърляме връзката но мисля, че е положително да кажем, че военни активи и възможности трябва да се прилагат само като крайна мярка. Това влиза в конфликт с основната политика на Европейския съюз. Институционализирането на връзката между гражданските и военни способности – се превръщат в неразривна част при реагирането в случай на бедствия. Относно Афганистан, и някои други страни, ние сме провеждали няколко изслушвания и организациите, които осигуряват помощ, са посочени че те предпочитат помощ без участието на военните. Благодаря. Има ли други, които искат да вземат отношение от страна на Европейската комисия? Ако желаете, може да вземете думата. Аз се казвам Питър Билинг и съм заместник началник на отдел в Генерална дирекция Хуманитарна помощ на Европейската комисия. Искам да споделя някои мнения за това предложение, както и препоръките, които се отправят. Европейската комисия високо оценява интереса на Европейският парламент към разрешаването на случаи на бедствия и кризи. 90% от гражданите, съгласно изследване на Евробарометър, искат Европейския съюз да прави повече, когато една страна е засегната от бедствия. Има редица резолюции на Европейския парламент, свързани с реагирането на Европейския съюз в случай на бедствия и кризи. Те бяха прияти през последните години. 7,5 милиона са годишно заделените средства. Искаме да отбележим също и визията на Европейският парламент, свързано с създаването на възможности на Европейския съюз за реагиране при бедствия и кризи. Тази визия се прояви при реагирането на бедствието в Хаити. 2010 не беше обикновена година, що се отнася до реагирането на Европейския съюз при бедствия. Едни от примерите, които можем да приведем са реакцията ни в Хаити, както и при наводненията в Пакистан. В Европейския съюз също имахме сериозни инцидентни, като вулкана в Ир... Исландия, също и горски пожари в Русия, които бяха безпредседентни по мащаби. Беше активиран повече от 20 пъти механизма за реагиране. Предвид на увеличаване на броя и сложността на бедствията, трябва да се постави акцент върху намаляване на риска от такива бедствия – да има превентивна стратегия вътре в Европейския съюз и да се включи този елемент в хуманитарните програми за действия извън Европейския съюз. Механизмите за реагиране на Европейския съюз действаха относително добре, но поради относително ни ограничения, например това, че разчитат на доброволно участие от страна на държавите членки, има още какво да се е, желая относно ефективността, предсказуемостта и други. И преди малкото бяха изразени подобни мнения. През едните месеци комисията ще представи предложения пред е, Европейския парламент и съвета под формата на съобщение за способностите за реагиране на Европейския съюз и как да бъдат решени тези въпроси конструктивно при ниски разходи. Не бива да забравяме, че готовността и способностите за реагиране при кризи са в компетенциите преди всичко на държавите членки, но сътрудничеството на ниво Европейския съюз могат да допринесат съществено за подобряване на ситуацията. Както казах, за сега ние разчитаме на доброволното участие, принос на държавите членки. Има доста импровизации, решенията понякога не се вземат достатъчно бързо. При ситуации, когато всеки час е, има значение, Европейския съюз се нуждае от е, система, която да гарантира незабавно разполагане на ключови активи. Европейската комисия смята да разработи референтни сценарии при основни видове бедствия. На второ място наличните средства от държавите членки за реагиране на европейски ниво трябва да бъдат ясни, те да бъдат в готовност да участват при нужда. И на последно място да гарантираме ефективно транспортиране за незабавно разполагане на европейската помощ. След като постъпи молба за помощ, Европейската комисия може да поиска незабавно разполагане на тези способности. Трябва да има координация на място. Разбира се, екипите ще бъдат под национално ръководство. Мисля, че това ще създаде основата за способностите на Европейския съюз за реагиране при бедствия, при изключителни обстоятелства и като последна мярка в съответствие с насоките от Осло хуманитарната помощ може да бъде допълнена с военни сили. Военните могат да предоставят специализиран транспорт и инженерингова помощ. Трябва да се обвържат ефективно военните способности с други видове помощ. Ние разработваме и стратегически подход за комуникации. Често Отговорът на бедствия от страна на Европейския съюз е бил ефективен, но не винаги достатъчно видим. Видимостта обаче не е само цел. Европейската общественост трябва да знае как се осигурява помощ от Европейския съюз. Съобщението, за което споменах, ще излезе през следващата година. Европейската комисия ще направи законодателни предложения за подобряване на препоръките, които се съдържат в съобщението. Ние очакваме да работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент при разработването на този законодателен акт и очаквам вашите предложения, които могат да превърнат тези амбициозни идеи в реалност. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега за заключителни бележки давам думата на докладчика по становище. Искам да благодаря на всички колеги, които участваха в дебата. Разбира се, аз очаквам да бъдат представени измененията. Относно използването като последна мярка на военни сили и средства, без да навлизаме в идеологически дебат, искам да подчертая, че е важно за Европейският съюз – да използва всички способности, които са на лице в рамките на Европейския съюз. И когато говорим за военни способности, разбира се, нямаме предвид а, да започваме война в различни части на света, а по-скоро да използваме тези военни способности в съответствие с а, мандата, който им бъде предоставен. Разбира се, колегите могат да направят предложения за изменения, за заличаване на някои от параграфите. Искам да благодаря също на Европейската комисия за тяхното представене и за това, че ни даде известна представа за това какво ще се съдържа в съобщението, което ще излезе следващата година. Важно е да подчертаем в този смисъл, че Искаме АФЕТ да бъде съдокладчик в тази сфера. Това е особено важно предвид на бъдещите мерки, които се предвиждат за бъдеще. Благодаря, госпожа Вебер. Крайният срок за представяне на предложение за изменения е 7 октомври по обяд. Гласуването в комисията ще бъде на 26 октомври. Следващата точка от дневния ред е предоставяне на гаранции от Европейския съюз на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани извън Европейския съюз. Става дума за становище, подготвено от Винсент Пейон. Това е важен въпрос. Разбира се, в тази област Европейския парламент има право на съвместно вземане на решения. Става дума за външните заеми, които се предоставят от Европейската инвестиционна банка. Важно е да се разгледа ролята на Европейската инвестиционна банка при външното финансиране, особено това предназначено за развитие. Не бива да забравяме, и Европейската служба за външни действия, която ще придобива все по-голяма значимост и за Европейската инвестиционна банка. Това е свързано с становището на господин Пейон, който ще ни го представи сега. Е- Благодаря ви, господин председател. Наистина вече направихте встъпителните бележки и подчертахте колко това е важно за нас и за това да успеем да се наложим пред комисията по бюджета. Защо? Защото Европейската инвестиционна банка е въоръжената финансова десница, ако мога така да се изразя, на Европейския съюз. Нещата са важни, особено когато са свързани с пари. Освен това, подчертахте и вие самия, че това е процедура по съвместно взимане на решения. Това е предложение по силата на което нашата комисия работи съвместно с комисията по бюджет и с Европейската комисия. Така че общата ни гледна точка ще бъде още по-тежка като мнение, отколкото гледището на всяка една от тези комисии по-отделно. По въпроса по същество сега. Има данни, които показват, че се води дебат по въпроса Обсъждат се, разменят се мисли за това как трябва да еволюира Европейската инвестиционна банка и нейни финансови инструменти през следващите години. Набързо искам да ви направя следният обзор. Ще бъда кратък, няма защо да ви занимавам с подробностите. Комисията ни направи едно предложение – всички сме чували за предложението възлизащо за 2 милиона, на 2 милиона евро за тези проекти, които са свързани с европейската политика за борба против климатичното изменение. Става дума, както виждате, за едно изменение, съвсем не повърхностно, а за изменение в сърцевината на работата на Европейската инвестиционна банка, която започва да работи по хоризонтални проекти, а не по географски определени такива. Свързана проектите са свързани с економическото и социално развитие, с малките и средни предприятия и така нататък. Трета насока, трета насока на комисията за нови проекти, които да се финансират от Европейската инвестиционна банка, са свързани с подкрепянето на приоритетите за развитие на Евросъюза. И накрая последното предложение на комисията е увеличаване на мандата, разширяване на мандата на ЕИБ и към страните кандидатки за членство в Евросъюза. Тези нови членки, тези нови държави, извинете, които също ще бъдат част от действието на Европейската инвестиционна банка, са обект на текст, който се подготвя и ще бъде изложен, предложен на нашето внимание. Така, ако искаме ЕИБ и нашите финансови политики наистина да играят съответстващата им роля, трябва да разполагаме не само с инструменти, а и с финанси. Много пари вече са усвоени, а освен това сега с разширяването на правомощията на Европейската инвестиционна банка с пет нови държави, с пет нови географски региона, то тогава тези средства, които до сега бяха предвидени за гарантиране на загуби по заеми и гаранции за проекти осъществявани извън Евросъюза, трябва да бъдат също така увеличени. Има има проекти, които не се нуждаят от такива гаранции, така че нека по-добре да пресеем проектите, които се нуждаят от гаранция и да ги отделим от тези, които са сравнително по-сигурни. Този дебат вече се води в комисията ДВ за подпомагане на развитието, където са предвидени 260 милиона евро допълнително финансиране на техните проекти. Спори се, това, дали, спори се по въпроса и дали трябва да има таван на отпусканите суми, какви да бъдат методите на действие и работа на Европейската инвестиционна банка, как да се проследява изпълнението на проектите и как да се подобри взаимодействието между парламент и комисия. Както и не на последно място, техните отчети пред европейското гражданство. Всичко това, както виждате, в крайна сметка ще се отрази и на повече човешки ресурси, които ще са нужни за привеждане в действие на всички тези проекти. ЕИБ вече работи по тези наши предложения – но гражданското общество и неправителствените организации също са на штрек и непрекъснато следят за това, щото да не се използват финансови инструменти, които да подпомагат, нека да бъда ефемистичен в изказа си, укриването на данъци. И така, още едно предложение. Предлагаме да има междуинституционно развитие този процес, за да може всички да знаем как, къде и в каква посока се води дебата. Това ще доближи позициите ни. Много видни личности вече се произнасят в подкрепа на това по-тясно сътрудничество. Освен това, тази и идея би трябвало да намери конкретен израз за подпомагане на развитието като европейска политика. Това, разбира се, ще тръгне, ще се стартира като проект в момента, в който Евросъюза вземе юздите на контакт контрола на тези гаранции за загуби по заеми и проекти. В нашата комисия вече сме гласували по въпроси свързани с Е и Б и по въпроси свързани с нейното регионализиране, особено в конкретния случай на Средиземноморието. Колкото човек е по-близо до терена на действие, толкова повече той го познава и по-компетентни са неговите решения. Виждаме, значи, че ЕИБ и нейните финансови инструменти са обект на нашето внимание и не само на нашето. Ето за това предлагам да ангажираме за участие в работата по този доклад всички останали институции и не на последно място службата за външно изменение. Това ще означава повече изменения, но това е рискът, който поемаме. Освен това и службата за външно действие трябва да намери своето място в Европейската институционна структура. Благодаря ви. Благодаря ви, каза председателя за ясното и кратко изложение. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка за изказвания. Е, Госпожа Янако, благодаря. Становището на нашата комисия е от особено значение – На първо място в него се поставя въпроса за дипломатическата служба, който е пряко свързан с външната политика в интерес на Съюза, а също и доклада на мъдреците, който също бе представен. В момента вече започваме да добиваме представа какви са резултати от работата до момента във връзка с предоставянето на заеми по проекти извън Европейският съюз. И човек би се запитал дали интересите на Европа винаги са в унисон с целите на трети страни за развитие. Трябва да признаем, че не винаги е така. Ако се опитваме да отстояваме интересите на Европа, би трябвало да можем да направим това, без да ни пречи също времено да насърчаваме третите държави. И въпросът, който трябва да си зададем е кое е мерилото за успеха по отношение на целите за развитие по принцип? Следя тези въпроси от 80-те години на миналия век и не можем да кажем, че външната политика на Европейския съюз е имала някакъв ефект, що се отнася до развитието. Нито пък, що се отнася до отстояване на економическите интереси на Съюза и неговите партньори. И така, аз имам съмнение дали изобщо сме постигнали нашите цели в тази област. Господин Пейон, според мен, е разработил много добри мотиви. Харесва ми идеята да се предадат 5 милиона евро за микрокредитиране на малки проекти. Важен момент в това отношение е следния. Много средства сме инвестирали преди дълго време в неправителствения сектор в трети държави, местни организации, малки економически фундации и така нататък. И пак да кажа, съмнявам се дали тези местни органи са действали ефикасно и дали проектите на местно равнище са били кой знае колко успешни. Проблемът в някои държави на първо място е крайната бедност, а не проектите от такива малки мащаби. Повдигнатите от господин Пейон въпроси в изложението на мотивите – са в съзвучие с идеите, които излагам в момента. Колегата поставя въпроса и за връзката на Европейската инвестиционна банка с дипломатическата служба и че би трябвало и нашата комисия да упражнява някакъв надзор, не само комисията по развитие. Благодаря госпожо Янако, госпожа Хаутала. Благодаря. Мисля, че човек трябва да добие ясна представа за мащабите на финансирането от Европейската инвестиционна банка. Преди две години те бяха по-големи от е, тези на Световната банка а и географски обхват на инвестиционната банка на практика обхваща абсолютно целия свят към момента. И така трябва да помислим как да подобрим последователността в работата на Европейската инвестиционна банка и привеждането на нейните действия в унисон с общата политика. Съгласна съм, че една от основните задачи на тази институция е да насърчава развитието, като разбира се не се забравят и критериите за рентабилност. Мога само да благодаря на комисията, че предлага да се въведе критерии за отражението на проекти върху развитието, като един от критериите за финансиране. Преди обаче да увеличим финансирането, по линия на Европейската инвестиционна банка, трябва да разгледаме с какви механизми разполагаме за осигуряване на съзвучие с целите за развитие в рамките на общата външна политика. Неправителствените организации много настояваха да се подобри прозрачността на Европейската инвестиционна банка. И миналата седмица мож... водих разговори с господин Диамандурос, европейския омбудсман, и го попитах как Европейския парламент и Европейският съюз могат да увеличат правата на гражданите, да се здобиват с информация за проекти в трети държави, тъй като тук говорим за достъпа до информация. И омбудсмана ми каза, че когато е говорил с Европейската инвестиционна банка, винаги е поставил въпроса за необходимостта за достъп до информация за гражданите относно големите проекти, финансирани от тази банка. И наистина ми се ще Европейския парламент и нашата комисия да подкрепят е, Европейския омбудсман в това важно начинание. Също така много важно е да си дадем сметка, че някои големи проекти могат да имат сериозно отражение върху околната среда, който може би е най-широко всъщния въпрос от оценката на въздействието към момента. Но все пак има въздействие върху регионалните и местните конфликти, този факт също трябва да бъде отчетен преди вземането на крайно решение. И така, преди да увеличим финансирането, надявам се, че нашата комисия и докладчика ще подчертаят необходимостта от съзвучие с общата външна политика на Съюза. Има други въпроси, които трябва да бъдат разглеждани в контекста на цялостната външна политика. Например, ще подкрепим ли идеята Беларус да бъде включена в страните, с които партнираме, страните бенефициенти. До сега няма никакви сигнали за подобряване на правата на човек и демократични стандарти в тази страна от линия на Европейския съюз. И това е въпроса. Що се отнася до 500-те милиона микрокредитиране, това е чудесна идея, но като цяло искам да питам, ще подобрим ли механизмите за работа на банката, за да може тези 500 милиона евро да доведат до устойчиви резултати и до постигане на целите, които сме си поставили. Благодаря. La parola колега. Давам думата на колегата Хунтис. Благодаря, господин председател. Моята група също е на мнение, че колегата е изготвил много добро, много отговорно становище. Но, уважаеми колеги, трябва да кажа, че що се отнася до този сериозен въпрос, искам да подчертая три неща от името на моята група. На първо място, докладчика спомена, както и, и всички изказали се колеги, какви са политическите цели и външните действия на Европейския съюз, като въпроси от особена важност. Мнението на моята група е, че ние сме против а, това, което Европейския съюз е приел за своя позиция в външната политика. Ние считаме, че критериите и рамката за действие за Европейската инвестиционна банка будят тревоги и имаме доста резерви в това отношение. Ще направя предложения за изменения, които отразяват тези притеснения, които имаме, за да изясним по-точно мнението ни. Говорим за външните ни цели, за целите за развитието, за трети страни, но по наше мнение, инвестициите, които се осигуряват от Европейската инвестиционна банка, следва да са насочени за борба срещу бедността, и справяне с екологичните проблеми. Ние считаме, че тези средства не отиват за разрешаването на проблемите, които будят тревога според нас. Освен това, има косвена връзка между дейностите на Европейската инвестиционна банка и работата на Европейската служба за външни действия. Докладчикът по становище говори за това Европейската инвестиционна банка и службата за външни действия да работят съвместно. Това се съдържа в изменение 10. Ние не сме съгласни с обвързването на военните економически методи. Читаме, че това не е здравословно и сме силно обезпокоени, че такава връзка се прави и ще предложим изменения в този смисъл. На трето място не става дума само за предоставянето на информация, както е посочено тук, а а по-скоро за по-пряко участие на Европейския парламент на етап планиране. Подкрепяме няколко от измененията на господин Пейон, например за увеличаване на горната граница, както и идеята банката да не се ангажира в дейности, които са свързани с съмнение за избягване на данъчно облагане. И в заключение, господин председателю, искам да подчертая, че моята група има резерви и ние ще направим предложения за изменения по важните въпроси, които откроих току-що. Бихме искали това становище да бъде подобрено и да се подчертае нуждата от осигуряване на финансиране за борба срещу промените в климата. Благодаря за вниманието. Председателят. Давам думата на господин Салафранка. Благодаря, господин председателю. Да, един личен коментар – Смятам, че економическото положение в Европа и в целия свят оказват влияние върху международните организации. Ако една финансова организация не е в състояние да отговори на финансовите нужди, то тогава тази финансова организация няма никакво положително политическо значение. Това първо. Второ, споделям мнението на докладчика по отношение увеличаването на предвидените ресурси. Единственото, което не споделяме е, че може би не отговаря предвиденото увеличение на реалните нужди на развиващите се държави. Това в крайна сметка ще повишили видимостта на Европейския съюз, което безспорно е една от целите, които преследваме с това си действие. Ако успеем да повишим влиянието си в тези региони, ако това е целта ни, то тогава разхищението на средства в никакъв случай не е правилният път, по който ще постигнем това. Насякъде има проблеми в Гърция, в Италия, в Дания, в Белгия, дори в Германия. Какъв е смисълът обаче, докато има финансови проблеми тук у дома, какъв е смисълът да обещаваме увеличаване, на което може би няма да сме готови? моментът не е добре изчислен. Няма защо да харчим или да влагаме, нека да го кажа така, пари в трети държави, когато нещата тук в къщи не са цветущи. Как бихме могли да увеличим участието на малките и средни предприятия участието им в финансови проекти на Европейската инвестиционна банка. Това трябва да е целта ни, а не фирмите в развиващите се страни. Благодаря. Е, Благодаря. А, преди да дам думата на представителя на комисията, на представителя на Европейската инвестиционна банка, след това и на господин Пейон, за заключение искам да напомня че крайният срок за представяне на предложения за изменения е 7 октомври до обяд. Ако никой друг не желая да вземе думата по този въпрос, е, искам да дам думата на господин Казони. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на господин Пейон за неговия доклад, в който са включени много новаторски идеи към нашето предложение. Искам да благодаря и на останалите депутати за общата подкрепа за предложението на Европейската комисия. Искам да се спра на финансовите аспекти на предложенията за изменение на господин Пейон. Съгласен съм с него по въпроса за това да се рефокусират сумите за гаранции. Комисията разглежда този въпрос. Европейската инвестиционна банка трябва също да използва собствения си баланс, за да поема риска. Когато говорим за увеличаване на тавана, трябва да имаме предвид как това ще се отрази върху европейския бюджет. Разпоредбите, свързани с гаранционния фонд, се, са свързани с следващата финансова перспектива. Също господин Пейон предлага да се използва съответна клауза за микрофинансирането. Ако новият мандат изисква намаляване на съществуващите тавани, знаете, че съвета не иска да се увеличават таваните, може би ще имаме известни резерви за даването на нов мандат. Но в частния сектор за развитието също са предвидени възможности за микрокредитиране, което е допълнение към мандата. По институционалните въпроси, моето мнение е, че наистина за следващата финансова перспектива можем да обмислим е, идеите, предложени от Европейския парламент в този контекст, но е, не бихме искали много детални текстове за субсидиарността или за различните модалности, да за връзката между Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и прочее. Смятам да спра до тук. Благодаря. Сега Доминик Денкро от името на Европейската инвестиционна банка. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията за интереса към това предложение относно Европейската инвестиционна банка. Ние приветстваме този факт, тъй като сме в пълна подкрепа на предложението на Европейската комисия. От самото начало искам да заявя, че нашата дейност извън Европейския съюз има изцяло за цел да подкрепя политиката на Европейския съюз. Това е основната цел на банката. Това се стремим да постигнем. Факта, че сме днес тук, че президента Менстат тази сутрин се срещна с докладчиците от петте комисии в парламента, за да обсъда този това предложение е още един сигнал за диалога, който искаме да водим с Европейския парламент и да сме политически отговорни пред Европейския парламент. Искам да спомена също, че поддържаме тесни отношения не само с Европейската комисия, парламента и съвета, но и с Сметната палата – по отношение на изпълнението на европейския бюджет, както и с европейския омбудсман, който споменахте по-рано. Ние имаме детайлни договорености с него за упражняване на наблюдение върху дейности на Европейската инвестиционна банка и това се прави за сега успешно. Ние сме активни извън Европейския съюз в подкрепа на европейската политика, така както тя сега се формира от Европейската служба за външни действия. На второ място, насочеността към развитие на нашите операции. Това не означава, че не, не това не означава, че Европейската инвестиционна банка да се превърне в банка за развитие, а по-скоро, че трябва да се засилят операциите на Европейската инвестиционна банка, насочени към развитието. Това е прагматичен вариант, който сме готови да следваме. Искам да привлека вниманието ви върху факта, че Европейската инвестиционна банка е малка институция с малко персонал и засилването на компонента развитие ще изисква засилване на персонала, който се занимава с тази дейност, както и предоставянето на повече възможности за бедните страни да получават безвъзмежна помощ, тъй като в тези страни е трудно да се оперира само на пазарна основа. Що се отнася до конкретните суми, до таваните, ние действително имаме определени трудности, които се дължат на факта, че когато се отговаря на едно искане на съвета или Европейския парламент, ние трябва да реагираме при кризи, особено през 2008 е, и 2009, което означаваше, че трябваше много бързо да бъдат освоени средствата в рамките на таваните. И сега имаме ам, оформена дупка в ам, действията, свързани с предпресъединителните действия. Искам да подкрепя идеите, които бяха изразени от вашия докладчик, от представители на както и от други депутати от Европейския парламент да се включат няколко области, пропорционално увеличение за новите а, страни. Едно от предложенията е използването а, на възстановени а, суми за рискови операции и на трето място да има гъвкавост за пренасочване на средства от един регион в друг. Това са въпроси, които могат да се обмислят. Искам да подчертая също факта, че, що се отнася до офшорен финансов център, е, Европейската инвестиционна банка зае много ясна позиция, както се призна от Екофин, и ние сега сме доста пред останалите финансови институции, което обаче създава трудности, защото страните, получатели или тези, които лансират проекти, могат да се обърнат към Европейската банка за възстановяване и развитие или към други институции, които нямат толкова строги изисквания, което не а, ни помага особено. Институционалните въпроси са сложни и може би е по-добре да не се опитваме да ги решаваме на този етап при този средносрочен преглед, а по-скоро при следващия мандат. Ние сме изцяло ангажирани с създаването на платформи за сътрудничество, както се предлага от докладчика, съвместно с останалите финансови институции. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Колегата Сала Франка има думата. Благодаря, господин председател. Благодарности от мен на господин Пейон за проектостановището, за проектодоклада. Искам да кажа, че наистина дейността на ЕИБ, както посочихте всички всъщност, има едно по-скоро призвание за външна дейност, тъй като 10% от фондовете са насочени към трети за Европейския съюз държави. Затова подчертавам, че не бива да загърбваме възможността да финансираме и вътрешноевропейските региони. Нека да внимаваме, когато освояваме в, за външни дейности средствата, които ни предлага Европейската инвестиционна банка. Нека да не интерферираме с дейността на госпожа Върховния представител. Имаме нови споразумения за асоцииране с Бразилия, Китай, Индия, Мексико и други държави от Латинска Америка и Северо-Западна Азия. Нека с други думи отново да обърнем поглед и към вътрешното измерение на европейските финансови перспективи. Смятам по този повод, че трябва външните приоритети да бъдат предоговорени и актуализирани с оглед на вече поетите ангажименти към тези, които ще поемаме за в бъдеще. Благодаря. Това са моите бележки. Всичко останало смятам, че е много добре издържано. Благодаря. Благодаря. Преди да дам думата на колегата Пейон, искам първо да го поздравя за чудесната работа. Заповядайте. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря всъщност и на всички колеги. Искам да започна и аз с, едно, с един призив за по-внимателно действие, за предпазливост, както всъщност настоя и колегата Салафранка. Нещата са комплицирани, сложни, и както каза и госпожа Янако, с право разбира се, до момента всъщност дебата се водеше единствено и само около въпроси, свързани с това каква е целта. Каква е целта, която преследваме? как ще успеем да съчетаем подпомагането на развитието, политиката за подпомагане на развиващите се държави от една страна и от друга страна економическото развитие на самия Европейски съюз. Нека да не сме наивни и да си признаем, че тези две различни течения не винаги текат в една посока, понякога са противоречиви. Трябва да отговорим на исканията на нашата политика за съседство и политика за подпомагане на развитието, но от друга страна трябва да отговорим на приоритетите и на нашето собствено економическо развитие, защото някои от тези трети държави са всъщност наши главни конкуренти. И така, голямата въпросителна, която си поставяме е се състои в следното. Нашата външна политика и нейното финансово измерение, което в много случаи е много по-голямо от всички останали донори, дали нашата външна политика значи ни връща в достатъчна степен дивиденти. Разбира се, Разбира се, това е един от елементите на доклада ми, но има, разбира се, и други, които мога да включа, както посочи госпожа Аутала, прозрачността, например. Всички желаем да действаме по-координирано, да има повече съдействие и взаимопомощ между Европейската Централна банка и Европейската инвестиционна банка. Ние в Европарламента особено държим на микрокредитирането и на повишаването на финансовия ресурс, предназначен за петте нови държави. Комисията комисията трябва да намери място в бъдещите преговори с ЕИБ и за парламента и за службата за външно действие. Няма да взимаме решение върху вече предрешени проекти. Това не е в никакъв случай смисъла на демократичното участие. Смятам, разбира се, че има консенсус уравновесен, такъв балансиран за необходимите допълнителни средства за борба срещу климатичното изменение. Искам да отговоря на, в заключение на господин Ставракос за това, че е необходимо внимателно да премерваме финансовите затруднения, с които можем да се сблъскваме както в държавите членки, така и на общностно равнище. Това обаче не трябва да ограничава нашето външно действие. Външното действие е именно такова. Външно насочено към трети държави. И ако решим да отстъпим от лидерското си призвание в други държави, нека да направим сметка откъде можем да се оттеглим и къде трябва на всяка цена да останем, за да продължим да заемаме и развиваме лидерските си позиции. За това имаме финансови средства, финансови средства, които след това ще дадат и економически, и социополитически дивиденти. Благодаря. Ела... Да преминем към последния въпрос от дневния ред за сутринта. Проекто становище на колегата Белдер новия подход към Иран. Положението в Иран продължава да е много притеснително от гледна точка вътрешната политика, и по ядрения въпрос няма никакъв напредък, независимо от е, усилията положени от международната общност и най-вече Великобритания, Франция, Германия, САЩ, Китай и Русия. Резолюция 1929, приета от Съвета за сигурност на ООН на 9 юни 2010 година, налага санкции на Иран, предложени с санкции наложени единодушно от Европейския съюз, САЩ, Япония, Канада и Австралия. Докладът на господин Белдер изготвен в този контекст и засяга деликатните отношения между Европейския съюз и Иран. В парламент, както знаете, има делегация за отношенията с Иран, която планира посещение в Иран тази година, което бе отменено в последния момент от иранските власти. Искам да кажа, че е планирано посещение и за този месец, но имаме съмнение дали изобщо ще бъде реализирано то. Ще дам думата на господин Белдер за първоначално изказване. Благодаря. След като проучих обстойно темата, ще направя кратко експозе по нея, тъй като не разполагам с много време. И ще представя кои са моите препоръки за отношенията между Съюза и Иран. Има четири подраздела. Първо място е вътрешната ситуация, правата на човека, ядрения въпрос и на последно място външни отношения. Вътрешната обстановка. На първо място няма съмнение, че иранското правителство е изправено пред някои тежки предизвикателства, проистичащи от конфликта между отделни групировки в Иран, което води до социално-економически застой, проблеми с националната сигурност и нарастващо недоволство у гражданите. Режимът в Иран, като си има предвид обстановката, трябва да се опита да се намеси. След президентските избори през 2009 президента Ахмадинеджад е, разреши на революционната гвардия в Иран да репресира протестните движения – Имаше документален филм за тези репресии. Подобни действия на режима заедно с различните вътрешни и външни економически интереси, означава, че имаме вътрешен държавен монопол и европейските институции трябва да отчетат този факт, Особено в... след като след изборите след 2009 година хората излезе на на улиците имаха лозунги къде ми е гласа. Така че проблемът с правата на човека продължава да е актуален. Призоваваме съвета и комисията да приемат позиция по въпроса. Стрелбата по демонстранти през 2009 година. По този въпрос искаме да бъде образувано наказателно производство. На второ място трябва да се упражни натиск върху иранските власти, за да може да се получи информация за докладите, изготвени от ООН в Иран. На трето място трябва да се подпомагат правозащитните организации в е, Иран, изложени на сериозен натиск – Четвърта препоръка спазване на основните права и на религиозните свободи. При официалните посещения в Иран трябва да се предоставят официални списъци на жертвите на нарушение на правата на човека. Трябва да се освободят политическите затворници. Много важно е да имаме списък на конкретните лица. Мисля, че трябва да отправим съвсем конкретни искания в това отношение. Що се отнася до блогърите, тук също трябва да изразим своята подкрепа. Ясно е, че тези хора са постигнали много като се има предвид е, събитията от е, юни миналата година. Контактите между депутати от нашия парламент и иранския парламент следва да бъдат увеличени, за да се подобри положението с правата на човека. На следващо място ядрения въпрос. Трябва да установим дали Иран пречи на Международната атомна агенция да изпълнява своите задачи. Трябва да поискаме за намирането на решение на проблема чрез преговори. Общата позиция от 26 юни 2010 година трябва да бъде изпълнена. След това комисията, съвета, държавите членки трябва да се споразумеят каква политика да следват по този въпрос заедно с САЩ. На следващо място външните отношения. заплахата за Близки изток и стабилността в региона от страна на иранският режим. Това определено има дестабилизиращо действие. Отношението между Иран и Турция се промениха в последно време. Това е друг въпрос, е, който трябва да имаме предвид. Съвета и комисията трябва да обсъдят въпроса с Турция. Призоваваме също така комисията, съвета и парламента да водят последователна политика, единна политика спрямо Иран и да обсъдят въпроса за отношението на Иран към Израел. иранският е, режим иска да легитимизира своята позиция, нещо срещу което трябва да се борим. Благодаря на господин Белдер. Първи ще вземе думата председателя на делегацията за отношенията с Иран, господин, госпожа Лохпилър. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Белдер, за този доклад. Ние получихме писмения вариант на доклада ви едва вчера след обед, е, за това мога да направя само предварителните коментари. Моля също да имате предвид, че крайния срок за изменения е 12 октомври, което е доста скоро. Мисля, че ще е необходимо да обсъдим нещата по-подробно. Мисля, че начина по който вие сте структурирали доклада е добър. Относно ролята на Иран в региона, бих искала да подчертая не само негативното влияние и заплахата, която представляват външните действия на Ирак, но, Иран, но и да подчертаем ясно, че Европейският съюз трябва да си сътрудничи с Иран за да подобри положението в Афганистан и Ирак. Необходимо е също да се подчертае нуждата от цялостна политика на Европейския съюз прямо Иран. Да не се разглеждат само отделни аспекти, а да се обединят всички аспекти. Международната политика се характеризира от позицията на САЩ спрямо Иран. За щастие, Европейският съюз, както и американското правителство, търсят политическо решение. Мисля, че ние трябва да подчертаем, че трябва да имаме собствена европейска политика спрямо Иран – като същевременно се съгласуваме действията и с САЩ. В този контекст бих се радвала, ако можем да говорим не само за провалени разговори, свързани с ядреното досие, но да подчертаем Бразилия и Турция също в този контекст. Турция има важна дипломатическа роля – за това следва да търсим политическо решение. По отделните точки мога да представя предложенията в писмен вид, що се отнася до правата на човека и някои други въпроси. От началото на този мандат ние сме приели три резолюции на Европейския парламент за Иран – когато призоваваме за безядрена зона в дългосрочна перспектива в региона. Трябва да подчертая, че Европейския съюз и комисията следва да изготвят редовни отчети. Неодавна имахме среща с членовете на делегацията за връзки с Иран за ефекта от санкциите върху страната. Очакваме да получаваме редовни доклади от Европейската комисия по въпроса, както и от Комитета по санкциите на ООН, за да видим дали санкциите водят до нужния ефект дали помагат да се водят преговори по ядреното досие или само се отразяват зле на населението. По точка 14, в която се говори за делегацията за връзки с Иран и за условията за провеждане на посещенията, ако се подчертават отделни случаи с нарушаване на правата на човека по отношение на дисиденти. Това би навредило, ако отчитаме само това, това би засегнало отношенията ни с други страни, например с Афганистан, дори с САЩ, където все още се прилага смъртното наказание. Господин Белдер подчерта от самото начало, че правата на човека, положението на гражданското общество, на опозицията в Иран непрекъснато се влушават, няма съществен напредък. Вътрешното положение в страната е въпрос, за който трябва да отговаря правителството. Много хора от, е, от Иран страдат под сегашното управление. Затова в този е, доклад е, трябва да се подчерта и важността на тази страна, нейната култура, нейния народ. Този доклад за Иран ще отразява позицията на парламента за дълго време напред. Затова трябва да се подчертае въпроса за нарушаване на правата на човека, на демокрацията, за ядреното досие, но трябва също да се говори за важността на регионалното сътрудничество, отрицателното влияние на Иран в региона, но същевременно трябва да се опитаме да разграничим нещата между режима и а, гражданите на Иран. Благодаря. Преди да дам думата на колегата Симонис, като докладчик в Сянка, искам да изясня, че крайният срок за изменения е 19 октомври до 18 часа. Мисля, че това ви беше казано и вчера, но може би не всички са чули това. Давам думата на госпожа Мунис. Благодаря. След приемането на различни резолюции и други документи изобщо за иранската политика или политиката на Евросъюза по отношение на Иран сред различни семинари, конференции, конгреси, по които обсъждаме тези въпроси, както и след повече от съмнителното поведение на Иран в областта на въоръжаването, например, в крайна сметка имаме възможност ние в Европарламента да излезем с доклад, изразяваш нашето мнение. Така че нека този доклад да не бъде блудкав. Това е възможност, която не бива да пропускаме. господин Белдер е подготвил чернова за доклада, която е подходяща като структура, но смятам, че съдържанието не е на ниво. Ние тук в парламента винаги застъпваме защитата на човешките права тогава защо не обръщаме достатъчно внимание върху преследването на малцинствата, религиозните, политически малцинства, на жените, на хомосексуалните, на правозащитниците, както и на това, че европейските инструменти за защита на човешките права биват отхвърляни нееднократно от иранската страна. Смятам, че един доклад на Европейския парламент за Иран не би трябва в никакъв случай да пропуска този въпрос. Сега по въпроса за ядрената енергетика или за ядрената енергия, за каквото и да се използва тя. Не е достатъчно застъпено като присъствие в доклада, въпреки че отражението на иранската ядрена програма не е само върху Израел, а изобщо в целият междуна... върху целият международен контекст. Наистина, докладчикът Белдер е много компетентна личност, която си разбира от работата и познава Иран. Така че е правилен подхода, който прилага, когато говори за отношенията между Иран и Турция. Отношенията обаче между Афганистан и Афганистан, както и останалите съседни държави, не е достатъчно застъпен, въпреки огромното значение на Иран в конфликта с талибаните. Според мен липсва, липсва цяла една част, например, като бихме могли да обособим с предложения за връзките между Европейския съюз и Иран. В този смисъл, нека да не забравяме, например, емиграционната политика в Иран. В Турция всъщност има 6000 ирански мигранти, които очакват достъп до Европейския съюз. Защо, например, да не предложим европейска обща политика за управление на тези миграционни потоци, които всъщност не са миграционни, това са хора, търсещи политическо убежище. И аз поделям мнението, че неприемлива 14-та точка която, която подчинява посещенията на, Евро, на Европарламента на евентуално подобряване на положението на човешките права. Това в никакъв случай не бива да бъде ограничение, не бива да се отказваме от диалог, ако не намираме на за достатъчно задоводителен постигнатия напредък, а трябва още повече да настояваме. Нещо, което също смятам, че е недостатъчно подчертано е факта, че Иран е сложна, комплицирана сама по себе си държава, не само като малцинства и етнии, а и като държавна организация – Разбира се, смятам, че всичко, което е споменато, е достатъчно добре издържано, но от друга страна липсват е, останалите елементи от картината. Това, че е, споменаваме блогерите е чудесно. Защо обаче не споменаваме технологиите, с, които са като оръжие с две остриета, които понякога изнасяме към Иран и което може да бъде използвано като оръжие за потискане на свободата на израза, на свободата на словото, извинете, и на общественото мнение. По въпроса сега за мнението на ООН и неговите доклади, ние поискахме да има един единствен представител на ООН с мандат по въпросите, по всички въпроси всъщност, свързани с Иран. Това вече съществуваше, изпрати се за известно време в забвение и сега отново се подема инициативата. Повтарям, значи, че трябва да се застъпят повече елементите, които изброих, на първо място човешките права и то не само преследваните мълцинства, а и всички останали, които страдат. В последното си решение парламентът изиска да има конкретно действие срещу тези, които потискат свободата на словото и зачитането на човешки права в Иран. Това е изискване формулирано и от Съединените щати, а и от нас като Европарламент по отношение на Иран – което сме отправили вече към съвета. Както виждате, господин председател, има още много какво да се работи, но началото е добро, господин Белдер. Дързайте. Благодаря. Давам думата сега на следващия докладчик в сянка, господин Галер от името на НП. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Белдер за доклада му, както и на всички колеги, които вече се изказаха. Всички казаха, че структурата на доклада е добра. Нещата, които вие споменахте, засягат някои от нещата, които аз исках да кажа. Затова аз няма да навлизам в детайли но все пак ще приложа по-систематичен подход при изразяване на мнението ми за доклада. Мисля, че трябва да се промени съотношението между параграфите и тиретата, защото струваме се, че тиретата са твърде много. Те биха могли да се обединят и да се намали броя им. Не трябва да изброяваме всяко едно изявление, направено от върховния представител тук. Когато говорим за ситуацията вътре в страната, Тук е, трябва да бъдат е, откроени основните фактори в е, Иран. Разбира се, много трудно е да се прецени ситуацията, как се вземат решенията, как е разпределена властта вътре в страната. Мисля, че е много важно да споменем съдебната система и ролята на различните органи които може е, и да няма достатъчно правомощия, например, ако говорим за иранския парламент, но все пак е, трябва да бъдат е, посочени, за да отразим коректно вътрешното положение в страната и да можем да направим оценка на ситуацията. Европейският съюз сътрудничи с Иран по някои въпроси, например контрол върху наркотиците, политиката на развитие, хуманитарната помощ. Има сътрудничество и по бежанците. Всичко това трябва да бъде споменато. В парламента ние се опитахме да подобрим обмена на информация – също решихме, че Евронюс ще започне да се излъчва и на Фарси през настоящата година, надявам се скоро. И всичко това ми се струва, че трябва да бъде отразено в доклада. По въпроса за човешките права, това, което вече е записано, е вярно, действително това е важно да се подчертае, но съм съгласен с колегите, които казаха, че трябва да се подчертаят и нарушенията на човешките права, които засягат други слоеви от населението. Например, жените, малцинствата, прилагането на смъртното наказание. Трябва да споменем групата Бахаи отделно, както и 20-годишната присъда, която беше издадена от съда. Ние трябва да настояваме за освобождаването на тези хора. Що се отнася до външното измерение, считам за важно да подчертаем ролята на сътрудничеството между Европейския съюз и САЩ. И още нещо трябва да бъде подчертано, че ние си сътрудничим на глобално равнище в рамките на ООН, че има общ обединен фронт срещу ядрената програма на Иран. Ако разгледаме положението с Русия, Китай. Виждаме, че може би санкциите не дават особен резултат, но за да бъдем единни и да кажем, че всички членове на съвета за сигурност са против ядрената програма на Иран. Това е важно да се подчертае. Тоест, европейската международната общност е единна по този въпрос. Имаше отправена критика за представянето на положението в Турция в 22-та точка. Аз мога да подкрепя тази формулировка. Това, което чуваме от Турция, е малко странно. раздела за ядрената програма трябва да бъде разширена. Мисля, че трябва да бъдат увеличени точките, свързани с външните отношения. Това е което исках да кажа на този етап. Благодаря. Сега от името на Обединената левица, госпожа Лозинг. Ще се огранича само до някои конкретни бележки, но на първо място нека да представя принципната позиция на нашата група. обществено-економическото положение, нарушението на правата на човека, тежкото положение в Иран не трябва да бъдат умалуважавани по какъвто и да било начин. Искаме определено да се промени стратегията и политиката на Съюза спрямо Иран, за да избегнем изолирането на тази държава от политиката на налагане на санкции трябва да преминем към друг подход, нов подход е, в разглеждането на ядрения проблем. Трябва да помислим за създаването на зона без е, ядрен капацитет в Близкия изток. Трябва отново да започнем политическия диалог, за да се намери мирно и дипломатично решение на проблемите в Иран и региона. Не смятаме, че по-строгите санкции са решение на проблема. Ако разгледаме и положението в миналото, ще видим, че санкциите дават сила на екстремистите. Джад и неговия контингент подсилва функциите си в своята страна по такъв начин. А ние се борим точно против това. И така трябва да се попитаме какви са основните цели на санкциите. И трябва да сме наясно какви точно резултати целим с тези санкции. И принципният въпрос е позицията на европейците срещу иранците. Трябва да се прави разграничение между иранското правителство и иранските граждани. Единствено с подобна промяна в нагласите може да се стигне до някаква реална промяна в отношенията с страната. Благодаря, госпожо Люзинг, господин Алаки. Благодаря. Има голям консенсус е, по въпроса, че доклада е непълен, е, няма баланс в него. сегашният си вид няма да спомогне за изграждането на политика на Европейския съюз към е, Иран, нещо от което се нуждае много докладът трябва да бъде променен. В него трябва да се отчитат всички аспекти на положението на Иран, освен декларациите на Държавния департамент. Трябва да се дадем сметка, че Европа си има своя собствена политика и отношение към Иран. Много често Държавният департамент си противоречи по основни въпроси, свързани с Иран. Позицията се променя от месец на месец. Така че съм съгласен с колегите е, Агиза и останалите. Наистина положението е сложно и се надявам с промените да се подобри доклада. Основните проблеми са липсата на разграничение между действащия в момента Иран, режим в Иран и иранските граждани от друга страна. Последните са сред най-напредничевите цивилизовани хора, които отстояват принципите на демокрацията в света. Ако те имаха възможност да изразят своята позиция, Иран щеше да е като всяка друга европейска държава. Всеки, който знае за Иран дори и бегло знае това. Тези хора трябва да могат да се гордеят с страната си. И мнозинството от ирански граждани не биха се съгласили с някои политики на САЩ и Европа, особено по въпроса за санкциите. С подобни санкции само се засилва позицията на Ахмадинеджад. Който е запознат с историята на ООН, знае, че санкциите само засилват даден режим, вместо да го отслабват. В други части на доклада се казват хубави неща по, въпроса за санкциите. Санкциите срещу представителите на революционната квардия имуществото и в Европа и на други места. Подобни санкции могат да са доста ефикасни, без да са в ущърп на иранските граждани. Но едни общи санкции срещу износа от Иран, освен че е в ущърп на Европа, ще пренасочи петрола от Иран към други места, да речем Китай, без да удари режима, без да засили демокрацията в Иран. На следващо място, друг важен въпрос. Липсата на разграничение между политическата програма в е, Иран, въпрос по който трябва да имаме категорична позиция срещу нарушението на правата на човека, да се стреми към насърчаването на демокрацията, и ядерния въпрос от друга. Ако се смесват двете неща, това ще е в ущърб даже на интересите на Европейския съюз. Отхвърлянето на предложението на Бразилия и Турция за намаляване на санкциите е нещо, което бе обсъдено от експертите и даже американските експерти смятат, че това е едно от възможните решения на ядерния проблем в Иран – и наистина подобен подход е, въобще няма да е от полза на стратегията на Европейския съюз към Иран. Турското предложение първоначално бе прието от президента Обама, защото с него се повтаряше до голяма степен предложеното от американците през октомври миналата година. Предложението бе доста интелигентно, разумно и ние трябва да благодарим на Бразилия на Турция за изразената от тях позиция, защото тя наистина разкрива възможностите за напредък другите альтернативи. Санкции, евентуално война. Ние европейците сме мирни хора. В САЩ нараства ролята на военно-промишления комплекс, на воинствено настроените групировки. Те са доста активни в момента искат санкции срещу Иран, изграждането на имиджа на Иран като на страна, която нарушава правата на човека. Иран има право да обогатява Иран според международните договори. И позицията по този въпрос не зависи от Ахмадинеджад и от режима. По този въпрос всички експерти е, са съгласни. Иран има такова право да обогатява Иран. Така че решението трябва да се търси по други начини. И турско-бразилското предложение е много добро. Относно последната част на доклада, че трябва по някакъв начин да се вини турското правителство за отношението към Иран, тя трябва да се промени. Ще внесем съответните изменения. Турция се справя доста добре, според мен за намирането на международно решение на големия проблем. Точка 23 да се приведат в унисон политиките на съвета и на комисията с тези от е, САЩ. Е, това трябва да бъде залечено според мен от последния вариант на доклада. Това са моите е, бележки. Аз съм добре запознат с Иран, с е, реформистското движение там, бил съм много пъти в страната. Съпричастен съм към тази държава и се надявам е, да дада своя принос за изграждането на един по-добър Иран. Благодаря. Давам думата на господин Лансбергес, след това господин Слафранка. Това е добре балансиран, един цялостен доклад, изготвен от господин Белдер. Въпреки това обаче ми се струва, че а, липсва нещо важно, свързано с международния ни подход. Проблема с демокрацията там е толкова голям, че дори не се споменава. Може би е подходящо да се а, включи някъде там, където се споменава Република Иран – да се включи едно малко изменение, че това е един от най-обезпокоителните режими в недемократичните страни. Има доста недемократични страни, но Иран е една от най-опасните. Колегата Сала Франка има думата. Да, благодаря, господин председателю. Аз вече Всъщност господин Гелер вече се изрази от името на нашата политическа група. Аз просто искам да допълня нашата благодарност към господин Белдер за това, че изработва този доклад и за това, че в крайна сметка ще излезем с обща консолидирана позиция като Европейски парламент по въпроса за Иран. Смятам, че Иран е ключова фигура не само на шахматната дъска на Близкия изток, а и на целия свят. И затова наистина има много тълкования по въпроса за това до каква степен Иран нарушава споразумението за неразпространение на ядрено оръжие и какви трябва да бъдат отговорностите и санкциите, които трябва да понесе. Има държави, които не са много склонни към санкции към Иран, имам предвид Китай и Русия. Това значи подлежи на тълкование. Това, което не подлежи на тълкование е гаврата с човешките права там. Затова е дебело подчертано в доклада на господин Белдер и затова и аз дебело подчертавам, че не трябва да бъде обект на компромис въпроса с опаз... зачитането на човешките права. Нито в Иран, нито в който и да било случай. Не може да и се иска обаче от един докладчик да направи е, и А, и точно обратното на А. Ако А е елемент, с който изгражда доклада си. Не може да му се иска да бъде кратък и да се иска от него да бъде кратък и избит от една страна, от друга страна да търси общ подход, който да изрази всички възможни гледища на европейското политическо пространство към, Европе, към Иран. Иран, нека да не го забравяме, е един от главните участници в световната политика. И смятам, че ако продължаваме да се отнасяме към него като към булник, на който не трябва да се казват неприятни истини, до никъде няма да стигнем. Разбира се, това е началото на доклада, още много неща има да се изгладят и до, до изпипат, но аз съм положително настроен. Смятам, че докладът в крайна сметка ще се получи и предлагам услугите си на докладчика. Благодаря. Франка, nessun altro intervento vedo, quindi la replica... Има ли други желаящи за изказване? Сега давам думата тогава на господин Белдер за заключителни бележки. Eh, Благодаря, господин председател. Ако нещата зависеха от мен, уважаеми колеги, моят текст щеше да бъде четири пъти по-дълъг от този, който представих. Аз трябваше да а, примахна доста много текстове. Когато участвах в първия обмен на мнения, разглеждайки въпроса за, за жените, това беше нещо, което включих в първоначалния текст, но в крайна сметка трябва да се вземат трудни решения. И бях принуден да не включа в доклада много идеи, просто защото нямаше достатъчно място това да бъде направено. Тук се а, спомена думата а, емпатия. Той е от господин Арнаки. Той е бил няколко пъти в е, Иран. Добре запознат е с социално-економическото положение в страната. Хиляди високо образовани, квалифицирани иранци са принудени да напускат страната си. Няма съмнение, че те обичат своята страна, но поради економическото положение те са принудени да напуснат е, Иран и да търсят други възможности в а, а, чужбина. Това означава 6 милиарда загуби годишно. 6 милиарда евро. Така че говорим за почти цинично отношение. Поради санкциите сега наблюдаваме положение, при което Има огромно разпиляване на естествените ресурси, природните ресурси на тази страна. Разбира се, аз изпитвам съчувствие към тази страна. Зная, че един ден тя ще има режим, който ще бъде по-хуманен. Нека да няма недоразумения по този въпрос. Освен това, се опитвам да подчертая този факт достатъчно ясно. Относно положението вътре в страната, трябва да разбираме, че вътре в страната има борба за власт. Бях а, доста впечатлен от това, което се случи в парламента, когато а, председателят на парламента трябваше да подаде а, оставка поради своите собствени идеи за външните отношения. Колегата от групата на соци... социалистите и демократите има шиитско мнозинство, сунитско малцинство. Не трябва да забравяме и за бахаите, както и за други етнически групи все още се практикува налагане на наказание чрез убийство с, с камъни. Ние ще се опитваме да изчистим всички тези идеи чрез въвеждането на нужните изменения, за да можем да отразим сложната вътрешно-политическа ситуация, борбата за власт вътре в страната и как Европейския съюз трябва да действа. Вътрешната ситуация е сложна. Има независими мнения на специалисти по въпросите на Иран, Трябва да се използват най-различни инструменти, един от които е да бъде разположена революционната гвардия. Те наложиха а, приватизация и така се стигна до лозука къде са парите от е, петрола, къде са отишли тези пари. Когато говорим за вътрешното положение, за правата на човека, можем да признаем, че има доста липсващи неща. Относно казаното от госпожа Лох е, Билер, има много сериозни нарушения на правата на човека в е, тази страна, но ние не трябва да казваме на съвета и на комисията какво те трябва да направят, а да погледнем и към себе си, да видим какво ние бихме могли да направим. Европейският парламент също има да играе своята роля по ядрения въпрос, който е изключително сложен. Имаме европейска политика, но тя трябва да бъде приложена на практика. И това трябва да стане чрез рационални и добре обмислени санкции, за да може да бъде разрешен този проблем. Това би било много по-добре. Това не е идея, която се лансира често в а, тази зала, но дори в арабския свят а, има все повече подръжници за твърдящи, че ако ние засилим санкциите, ще се стигне до военна конфронтация. И накрая за ролята на Турция. Аз вече изразих моето мнение по този въпрос. Мисля, че е ясно, че ако искате да пътувате до Южен Ливан и ако ливанското правителство ви каже, че това е равносилно на провокация. Очевидно става ясно какво прави Иран, за да дестабилизира региона. Има няколко причини за това. Те са от економическо естество и всеки, който се опита да представи в положителна светлина политиката на Турция. Може да направи това, но ще има очевидно противоборство между доста различни мнения по въпроса. Европейската политика трябва да се прилага на практика. Винаги има критики, че думите не се следват от дела. И ние не искаме да бъдем обвинени в този грях. Предложението на Турция беше споменато. Но то всъщност цели да се заобиколи, заобиколи а, резолюция на съвета за сигурност. Госпожа Нейц има думата. Уважаеми колеги, господин председател, аз нямах намерение да се изказвам. Колегата Арлаки вече говори от името на нашата политическа група, но коментарите на господин Белдер ме провокираха да поискам думата. Парламентът говори за отношенията ни с Иран и че тези отношения не трябва да отразяват личното мнение на един колега в тази зала. Този доклад трябва да получи подкрепа с мнозинството от депутатите. Последните коментари, направени от нашия колега, ме безпокоят. И се боя, че колегата не работи на тази основа и ако текстът остане такъв какъвто е в момента, не виждам как този текст ще бъде възприят добре в бъдеще от парламента като цяло. Ако един доклад за Иран бъде отхвърлен от комисията, не знам това как ще се отрази. Затова трябва да се опитаме да избегнем този вариант. Би било добре, ако докладчикът отчете и други мнения, различните мнения, които бяха изразени от представителите на различните политически групи. Председателята. Крайният срок за представяне на изменения е 19-18 часа. Ще гласуваме на 30, т.е. все още има възможност за внасене на изменения в доклада. Господин Белдер има думата за заключително изказване. Благодаря. Мисля, че госпожа Нейтс не бива да се притеснява. Предложенията за изменения ще бъдат отчетени и те ще бъдат гласувани. Така ще бъде взето решението. Ние внимателно ще разгледаме предложенията ви за изменения, както и компромисните изменения. Тук няма проблем. Разбира се, ние трябва да имаме рационални предложения, а не емоционални при предлагането на изменения. Това, което ви представих е резултат от много анализирана информация, председателят. Аня Минейц има думата отново. Нямах намерение да взимам думата, но чух да се споменава името на страната ми, зато Белгия, за това реагирам. И това, че е, ме нападнаха, означава, че моята нападка е била уместна. Благодаря, казва председателя. Благодаря ви на всички. Надвишихме времето си, така че приключваме с днешното заседание, та сутрешното и